Уважаеми колеги, откривам нашето заседание на Комисията по бюджети. Това е първото заседание след лятната отпуска. И се радвам много, че виждам всички вас тук, вашите лица е, са доста отпуснати, виждам, че сте се отпочинали и мисля, че сте прекарали една наистина много хубава вакансия. Подкрепили сте се и сега имате сили, за да се подготвите за едно заседание по бюджета, което доста ще трябва да стимулира вашия интелект. Аз е, мисля, че ще трябва да се намерят е, средства да се постигне баланс между приходите и разходите и е, на на изпълнението на бюджета да можем да постигнем един добър резултат и да е, придадем на Европа имидж, добър имидж, що се отнася до управлението на средствата и Трябва да се постигне консенсус, за да бъдем близки до реалността. Е, не трябва да е, се впускаме в утопия, да направим това, което е практически изпълнимо. Аз е, искам да попитам дали сте получили необходимата информация, която да ви даде възможност сега да приемем дневния ред. Е, ще продължи нашето заседание и след обед от 15 часа. Е, е, езиковият режим е следният. Всъщност той е публикуван в нашите новини, нашите нюслетър на Комисията по бюджети. Искам също да се уверя, че срещата, която имахме на 7, 14 и 23 юли, е дала необходимите резултати. Искам да добавя, че беше взето едно решение на срещата на координаторите и е, това ми дава е, повод да се извиня пред вас за по-късното откриване на заседанието на нашата комисия. Дневният ред е, беше обсъден на срещата на координаторите и е, днес е, след обед е, ще продължим нашата работа. Тази сутрин, е, като се има предвид е, изслушването на комисара по бюджети и финансово програмиране, това е комисара Безине, ние приехме три въпроса, писмени въпроса, които ще бъдат изпратени на е, този кандидат. Това са е, три въпроса, които е, всъщност е, изразяват наблюденията на представители на различните групи и тези въпроси ви бяха изпратени, те са на масата. Първият въпрос е свързан с ситуацията, доста тревожната ситуация, свързана с плащанията в европейския бюджет. Вторият въпрос се изразява в това да зададем въпроси към кандидат-комисаря, за а, тълкуването, което той придава на ангажимента за ревизия на многогодишната финансова рамка. Ние искам е, да посочим, че а, е, тази рамка беше приета малко преди изборите и а, е, за това ние ще а, попитаме кандидата за комисар какви точно конкретни измерения ще има този ангажимент с многогодишната финансова рамка. И третия въпрос – реформа на системата на собствените ресурси. Това е въпрос, който възниква като актуален е, и то от години наред. Е, собствените ресурси са е, наистина нещо много съществено. Имам предвид и подписването на споразумение за свободен обмен с трети страни. Това е, решение всъщност беше взето и то е следното. Тези три въпроса са обект на консенсус в нашата група на координаторите. Сега искам да премина към бюджета за 2015 година. Нашата среща може да се структурира в две части. Дебатът първо ще се проведе за раздел 3 и след това ще обсъдим другите раздели. Що се отнася до раздел 3, преди да дам думата на а, членовете на комисията, искам да попитам нашия основен докладчик, госпожа Гарсия Сабал, дали може да представи работния документ за позицията на съвета във връзка с раздел 3 и ако резултатите от втората оценка на предложението, свързано с пилотните проекти и действията, които трябва да бъдат започнати, може да бъде обсъден. Госпожо докладчик, с удоволствие ще изслушаме вашата оценка. Сеньор президенте, eh, bueno, volvemos de un mes de vacaciones. Благодаря, господин председател. Връщаме се от едномесечна почивка и започваме да говорим на пълна, да работим на пълна пара по най-важната част от бюджета. Става въпрос за предложение на съвета и изготвяне на, на изменения от страна на комисиите и политическите групи. Всичко това ние трябва да прегледаме преди да влезем в преговори с съвета. Затова е особено важно да се запознаем с работния документ, за да може членовете на нашата парламентарна комисия да са наясно с с становището на съвета по отношение на предложението на комисията. На две основни части съм разделила работния документ. Първата е свързана с целите и съдържа количествен анализ на, на, на, на предложенията на съвета. Другата, втората част е, дава по-скоро политически насоки и мои субективни виждания като, като докладчик всичко това ви е представено в писмен вид. Затова няма да, да се спирам подробно на това, което е пред вас. Но още веднъж е, съч... се опитала съм се да съчетая всичко, което сме събрали от политическите групи през юли. По отношение на задъл... поедите задължения, смятаме, че трябва да се посвети вниманието ни към инвестиции на стратегическите сектори. Защото трябва в крайна сметка да излезем от настоящата криза. Трябва да се възползваме от това, с което разполагаме, за да, за да финансираме стратегическите програми в, в важните сектори. По отношение на плащанията, да, имаме дългове, които са насъбрани през годините и, и трябва да ги изплащаме. Това трябва да се предвиди в бюджета по адекватен начин за 2015 година. Това са двете основни послания, които, до които стигнахме в парламента и които изпратихме на съвета. Сега, има, има известно противоречие в посланията, в ответните послания на съвета. Едно казват с думи, друго, друго се вижда от цифрите. Съвета казва, че трябва да насърчаваме растежа, инвестициите, заетостта, но после пък човек като погледне цифрите, не вижда, не вижда поле за това. Всъщност, това, което виждаме от е, количественото измерение, са съкрещения. 520 милиона по-малко са поетите задължения. Това означава по-малко инвестиции, а не повече задължици, е, инвестиции. И 2,1 милиарда по-малко и от другата страна на баланса. Виждаме, това означава, че, че неплатените ни сметки нарастват лавинообразно. Та има известен напредък. И той се вижда в двата отчета по плащанията. 13 страни са склонни да приемат предложението на съвета в, в името на компромиса, но, но не са склонни но не са склонни да, да, да приемат подобен компромис по отношение на, на плащанията по бюджетни кредити. Друга група от съвета пък казва, че каквото и да става, няма повече пари и, и трябва, трябва да задържим, задържим нещата под сегашния таван на разходите. Тоест, те не отчитат нуждите от плащания. Единственото, от което, от което се вълнуват, са, са изкуствените тавани. Но сметките, сметките продължават да идват и продължават да са дължими, защото не ги плащаме. По отношение на конкретните категории, които предлага съвета и пера, няма да навлизам в подробности. Всичката тази информация е в материалите ви, но мисля, че трябва да подчертаем категория 1А по отношение на съкръщенията. Това е много важно за нас, защото е необходимо да се укрепят инвестициите в програми и повечето от предлаганите от съвета съкръщения засягат именно тази категория – С други думи, с други думи те вървят срещу предложенията на, на, на, на парламента и срещу съгласията, до които парламента и съвета са постигнали по отношение на финансовата рамка. Вече се разбрахме, че 2014 и 2015 трябва да се увеличат инвестициите. А те какво правят в крайна сметка? Урязват именно тези програми. Така че това е в разрез с споразумението, до което бяхме достигнали по финансовата рамка. И, и това е едно от много малкото отстъпления, е, които, които си позволи парламента. За много колеги беше трудно да, да, се, да, да се гласува бюджета за 2014 година. И въпреки е, този много сериозен компромис, е, е, съвета сега няма да се справи, да се, да се съобрази дори и с това споразумение. Има известен, има известен напредък в трета категория равни права на гражданите, Европа на гражданите, потребителите, правата на потребителите, здравеопазване, като, като цифри, напредъкът не е особено голям, но, но, но това са много важни и деликатни програми и, и трябва да обърнем а, трябва да обърнем внимание на това. Не бива да се съгласява. Няма, няма да, не трябва да се съгласяваме с, с, с съкръщения там. Защото нито това би довело до, до особено о, сериозни економии, нито пък о, ще се отрази добре на, на посланието, което отправяме. Това са много важни е, и в същото време деликатни е, програми. Аз не знам дали е, съвет си представя мащабите на кризата, в която се намираме. Трябва ни финансиране на тая категория. Трябва европейско участие в тая област. Защото това е от голямо значение за, за преодоляване на, на кризата развитие, хуманитарна помощ, мир, стабилност. Абсолютно неразбираемо е да се съкръщава бюджета в тази област. Та, така, е, цифрите са в материалите пред вас. Сега искам да се спра на, на агенциите. Мисля, че позицията на, на комисията, която е одобрена и от съвета по отношение на агенциите, е, е нещо, което трябва да разгледаме по-обстойно. Парламентът вече, вече се е произнесъл по този въпрос. Ние казахме, че ще се ще съгласим на 5% съкръщения, но не искаме към тях да се добавят допълнителни 5%, което е последващо предложение на комисията. И мисля, че трябва да запазим този ход на действие и тази си позиция. По отношение на оценката на пилотни проекти, в работния документ сме разгледали тая е, тема категория по категория. Разгледали сме области, областите, които ще са най-засегнати от съкрещение на бюджета. Не мисля, че, че трябва да се водят много разгорещени дебати. Е, това, това са дискусии вътрешни за, за съвета и за парламента. Това обаче, което не бива да изпускаме от поглед е, е, е, са общите плащания и намаляването в тях. Трябва да се стигне до институционално съгласие по този въпрос. И трябва, важно е и държавите членки да се съгласят. Така че това, това не, е, не, не, не е дебат, който ние би трябвало да, да, да водим, но, но трябва, трябва обаче да, да сме сигурни, че в крайна сметка има достатъчно средства за това перо. Естествено, това е нещо, което, което е свързано с а, плащанията, плащанията ни за 2015 година, както и за измененията в бюджета. Не можем обаче да говорим, говорим за бюджета за 2015 година, преди да сме е, разгледали непогасените си задължения за 2014 година. Не знаем какво ще дължим. Та да, та да знаем а, е, какви средства ще ни трябват за 2015 година. Това е очевидно. Това е нещо, което сме подчертавали и, и трябва да продължаваме да, да, да го подчертаваме. Съветът трябва да намери решение. Сега не знам дали ще се съгласят с предложение за изменение на бюджета 2, 3 и 4 анблок като цял пакет и по такъв начин да се погасят някои от сегашните ни, основните ни сегашни задължения. Тогава ще можем да преминем към 2015 година. Мисля, че в края на септември е, срещата, която ще проведем с комисията и съвета, ще ни даде възможност да, се, да, да, да достигнем до една по-ясна позиция, като си дадем по-ясна сметка за, за това какви са ни задълженията към този момент. Надявам се, че ще се предвиди план за погасяване на задълженията за всички програми, за да можем, за да, можем да, да, да, да изплатим това, което дължим. На 28 август получихме втора оценка на, на пилотните проекти. 82 са предложенията. Комисията обаче говори е, за 81 предложение, защото комисията смята, че две от тях могат да се слеят, да се съединят. Комисията смята, че 20 от тях могат да се изпълнят частично, 38 вече са, вече са покрити от други съществуващи активни програми и 10 от програмите пък, пък не, не, не изпълняват а, изискванията за пилотни проекти и подготвителни действия. 4 още са обект на оценка. Аз като докладчик ще настоявам на критериите, които сега се е, прилагат. Това е нещо необходимо, защото е, е, трябва, трябва да е ясно колко, колко, доколко осъществими са тия пилотни проекти и подготвителни действия. Това обаче е основно една насока. Ако смятаме, че трябва да се, да се подеме един пилотен проект, дори и комисията да не го е оценила с максимален брой точки, трябва да има възможност да се стартира този проект. Между първи и втори кръг имаме разликата между тях е 69 към 81 предложения. Трябва да, да не се нарушава равновесието между отделните проекти, но не бива и да забравяме, че един пилотен проект, че пилотните проекти не могат да нахвърлят 40 милиона евро, а пък подготвителните действия 50 милиона. И не може да се, да се надвишат, надвиши сумата от 100 милиона общо за двете. Така че има, има а, законов таван за двете категории. 208 милиона е, е сумата на, на всички е, предложения. Сумата за всички предложения. А, Естествено, че трябва да се съобразим с таваните и да вземем предвид приоритетите и на отделните политически групи. Та, моля, когато, когато коментирате този въпрос, да имате преди това. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик, за презентацията, която е, направихте току-що и която е, пояснява нещата. Така че, след като получихме вашите е, пояснения, можем вече да открием разискването. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Сигурен съм, че наистина можем да се справим с предизвикателството на този дебат, както показва нашата работа и работата на колегата, която беше представена току-що. Това наистина е много добре свършена работа, може би най-добрата до момента. Проблемът не се състои в намиране на консенсус в парламента. Проблемът продължава да се корени в съвета. Говоря за бюджет 2015 година, сега сме 2014 година и е, бюджета 2015 година отразява много малко от нещата от е, бюджетната рамка 2014-2020 година. Твърде малко от приоритетите са отразени. И тук е, ще трябва много бързо да преминем към дискусия която е свързана с изпълнението, например, на стратегия Европа 2020, съветът е, прие тази стратегия. Много от нещата вече са дефинирани, обаче не са осигурени съответните средства за изпълнението на тези цели. Според мен е важно всички граждани да разберат, че тук съществува проблем с достоверността, с доверието. Съветът залага дадено задължение, обаче след това не застава зад него. Плащанията, всъщност това са разходи, които вече са извършени. Говорим тук за студентите по програма Erasmus. Е, е, говорим за университети, за изследователска дейност, за малки и средни предприятия, инвестиции, е, които са насочени към економическо и социално сближаване. Не е допустимо да не се намерят средства за приетите цели. Това е ясен език, който всички ние разбираме. В рамките на европейските институции има някои държави членки, които много б... твърдо се придържат към строгата финансова политика. И това поражда съмнения в достоверността, в законосообразността, възниква истински дефицит – защото ако не бъдат извършени плащания, тогава просто само се увеличава съществуващия дефицит. Съветът предлага съкръщения на бюджетни средства. За мен тези съкръщения са недопустими, когато се правят в области, които са основополагащи за растежа и заетостта. Ставаше дума за категория 1. Съкръщенията в изследователската сфера просто са неразбираеми аз мисля, че ще бъде възможно отново да се вдъхне малко е, здрав разум на съвета и когато говорим за бюджет 2015 година, и за увеличаването на средствата, е, за което съвета твърди, че е направено, трябва да разберем, че бюджет 2015 година де-факто представлява намаляване е, спрямо фактическия бюджет от 2014 година. Ако вземем предвид бюджета 2014 година, е, тогава ще установим, че съветът наистина проявява много голяма строгост, иначе нямаше да бъде необходим коригиращ бюджет. Получава се в крайна сметка, че бюджетът, който е, съветът предлага за 2015 година, респективно бюджет 2014 е, плюс коригиращ е, бюджет, в крайна сметка това представлява намаляване на общия бюджет спрямо бюджета за 2014 година. Важно е също да имаме предвид ситуацията в категория 4 или други категории, например хуманитарна помощ, международна помощ. Виждаме, че ескалира и ситуацията в Украина – всичко това трябва да се вземе предвид в бюджет 2015 година в рамките на съответните категории. Например, в категория 2, където са включени е, всички цели, свързани с култура. Ние обещаваме пълна подкрепа на докладчика. Трябва да гарантираме задълженията, които Европейския съюз е поел спрямо гражданите, да намерят израз в стратегия 2020 и между многогодишната финансова рамка, че трябва да бъдат изпълнени целите за растеж и заетост. Следващият оратор.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 Знаем, че през последните пет години през последните години много предприятия имаха затруднения, защото закъсняват плащанията. И на второ място, защото не получават кредити от банките. През последно време в парламента говорихме и приехме една директива за това, че задълженията трябва да бъдат покрити към предприятията в рамките на 30 дена. И вижда се, че ние самите не може да, се, да, да спазим тези норми. Вижда се, че положението няма да се промени през 2015 година. Аз имам свой опит като кмет в моя град. Няколко Месеца трябваше да чакам плащанията от Европейския съюз и това имаше ужасяващи последствия за нас. Може би трябва да се направи изследване, което да осветли проблема и да покаже какви са последствията от закъснелите плащания. Освен това, трябва да се каже, че комисията е поставена под натиск, ако няма средства за плащания, комисията трябва по-строго да управлява своята дейност. В противен случай ще имаме още проблеми. Това го казвам, защото смятам, че единственото решение е да намерим колкото се може по-бързо начин за укрепване на системата на собствени приходоисточници противен случай проблемите ще се задълбочават. Радвам се, че тези три въпроса са, ще бъдат отправени към комисията. Аз ги подкрепям. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Стилер. Благодаря, господин председател. Аз съм също член в Комисията по граждански права и виждам, че нещата са много свързани. Имам предвид въпроса с пилотните проекти. Благодаря, че осветлихте проблема. Сега разбирам процедурата. Искам да подчертая факта, че ИТРЕ предложи един пилотен проект, който се ползва с обща подкрепа от политическите групи. Комисията също го подкрепя. Важно е да сме прозрачни. Важно е това да е нашият подход. Важно е да привлечем в пилотните проекти всички заинтересовани лица. Въпросът ми е, как може да осигурим, че решенията, които ни трябват, ще бъдат за тези решения, ще бъдат информирани съответните комисии и ще бъдат взети по най-правилния начин. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на господин Калмер. Благодаря, господин председател. Ние също от ЕКР благодарим на докладчицата за, нейния, за нейната задълбочена презентация. Мисля, че много пъти повторихме. Тук имаме работа с два различни аспекта. От една страна става дума за общата картина, за общата линия, за обема на бюджета и на второ място съдържанието. Обема на бюджета. Трябва да си припомним, че изчисленията показват, че обемът за плащания се е увеличил с около 1%. Но това се вижда само ако сравним а, сегашните цифри с цифрите от 2014 година и като вземем предвид коригиращите бюджети. Това значи, че ако сравним тези два бюджета, а, ще видим едно същинско увеличение с 5%. Какво означава това? Това означава, че в сегашния проект няма почти никакви резерви. Това означава, че имаме един проект бюджет, който, е, който е, е много на ръба. Какъв ни е проблемът? Проблемът е с оставащите неизплатени задължения. Тези задължения се увеличават и то драстично. През 2000 година тези задължения бяха 66 милиона евро. 2007 година сумата беше 100 хиляди евро и 2010 е, година 202 милиарда евро. До 2013 година с тази сума се увеличила още с 70 милиарда евро. Не може да си затваряме очите тук. Това развитие трябва да бъде отразено и в бюджета. какво означава това? Има само две решения. Или да увеличим бюджета за плащане, или да намалим бъдещите възможности за задължения. Това е истината и ние не бива да отвръщаме очи от нея. Всичко останало няма да доведе до решение. Затова смятаме, че от тази перспектива бюджета трябва да бъде реструктуриран по отношение на общата политика, на общата линия, трябва да вземем решение. Ние като ЕКАРЕ заставаме зад становището, че трябва да правим не само економии в Европа, но и в нашия бюджет. Ние сме против а, увеличаване на бюджета за плащанията. Това означава, че бюджета за задължения трябва да бъде съответно адаптиран и ограничен. Според нас това е много важно, за да може да постигнем бюджетна дисциплина. Естествено, има и неща, които искам да спомена по отношение на съдържанието. Някои от нещата бяха засегнати, например въпроса за децентрализираните агенции и по принцип агенциите. Дали агенциите са толкова необходими? Трябва да си зададем и въпроса, ако имаме агенции, които са със седалище в Брюксел, защо, ги, защо имаме нужда от тях? Каква е тяхната добавена стойност? Дали не е по-разумно да закрием някоя агенция и тези задачи на агенцията да се поемат от комисията. Освен това смятаме, че трябва да имаме, да имаме економии в областта човешки ресурси. то не като, за, като намалим заплатите, а като намалим броя на постовете. Какво още ни е необходимо? Повече прозрачност за този бюджет. Трябва да призная, аз съм нов депутат и не представям да се очудвам от прегледа, който показва, че тези 2220 милиарда евро неизпълнени задължения, а, кога ще бъдат покрити, през кои години, това трябва да се планира, а това планиране не е започнало според мен. Е, не ми е известно. Е, имаме нужда тук от повече прозрачност, за да може да управляваме процесите по-добре. Е, затова моля за достъп до информация. И на последно място, при всички разходи, според нас, трябва да се види дали е спазен принципа на субсидиарност, който бе много широко застъпван от всички политически партии по време на предизборната борба, дали наистина този принцип се спазва в нашето ежедневие. Това е важно от перспективата на държавите членки. Също така трябва да помислим, значи, дали имаме правилния подход. Например, с право постигнахме съгласие, че трябва да укрепим инвестициите в бюджета. Но какво са инвестиции от друга страна? Всички ние знаем, че инвестициите са абстрактно понятие, то обаче не казва дали една инвестиция е разумна или не. И когато е разумна и не. Например, в Германия имахме пример, е, летището в Берлин. Не знае дали това летище някога ще бъде отворено. Така че трябва да работим и в тази насока, да определим понятието инвестиция, дали съответните инвестиции дават добавена стойност за гражданите. Благодаря. Мерси. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата. Перспективата, която тя представи, беше много задълбочена и се подкрепя от всички от нас, от мнозинството. Вижда се, че има големи съкръщения по отношение на плащането това го предлага съвета. Ето защо ние трябва да поемем нашата отговорност, да сме сериозни и да помислим за някои други альтернативи. Ние, политиците, често обещаваме много повече, отколкото може да изпълняваме и след това прехвърляме вината на други. Затова се увеличават нашите задължения. Трябва да сме по-разумни и по-стрикни. Другата страна на метала е отношението на съвета. Естествено, съвета се интересува от националните проекти и, не обръщат много внимание на европейските. Те е, намаляват плащанията и не спазват законите на елементарната математика, така се получава неустойчив баланс. Увеличават се плащанията за стратегически е, сфери, но трябва да сме много стриктни при нашите обещания. Не бива да сме прекалено щедри в нашите обещания. Съвета трябва да поеме отговорност за разумен бюджет. Трябва да изискваме бюджет, който, в който няма място за неплатени сметки. А, така както каза и господин Фернандес. Това означава от друга страна, че трябва да е, сме готови да се откажем от някои неща в бюджета. Съвета се опита също да, се, да е, не даде средства за финансиране на някои програми. Е, рубрика 1 и 4, те са много важни за нас и те ще са наши приоритети. В рубрика 1А, потенциал за растеж, е, инициативата за младежка заетост, развитие, иновации и изследвания. Това са все важни неща. Инициативата за, за заетост няма да успее да направи много, но ще генерира растеж поне. Освен това, трябва да дадем възможност на малките и средни предприятия да са по-креативни и да създадат нови работни места. Няма да се впускам в логистиката или логиката на а веригата на създаване на ценности, но ще се спра на рубрика 4. Е, ситуацията на Западна Африка и ситуацията в Украина изисква допълнителни средства. Аз съм бивш кореспондент за Русия и би трябвало да имаме повече зна... знание за структурните проблеми, пред които е изправен Путин, структурните проблеми, и при, пред, които, пред, които стоят пред Украина, са огромни. И ние трябва да можем да ги осъзнаем, но не само осъзнаване ни е необходимо, трябват ни и пари, за да се справим с а, тази ситуация. Като казвам това, надявам се, че съвета ще одобри нашите, пре, нашите предложения, без да създава драми от мащаба на Тоска. Благодаря. Мерси. Мерси. Благодаря. Господин Тванге. Ja, yeah. thank you, uh, chairman. Uh, dank u wel, uh, voorzitter. Um, Ik wil graag eh, de rapporteur bedanken voor eh, een helder werkdocument. Waar... Благодаря, господин председател. И аз искам първо да благодаря на докладчика за ясния документ, от който много добре се разбира е, къде са основните проблемни области. Също така са посочени непоследователните позиции на съвета. Това е нещо много важно, което не бива да изпускаме от поглед. Също така са очертани много ясно преговорите, хода на преговорите. Мисля, че тонът е съвсем уместен. Аз съм нов член на комисията и, и, и аз трябва да кажа, че, съм от, че се очудвам от, от непоследователната позиция. И на това се основават моите, моите препоръки ако оставим нещата така, до година пак ли трябва да се занимаем с същото? Не. Трябва, трябва да излезем от тази задъна на улица. И естествено, преговорите трябва да са насочени именно към това преодоляване на, на това затруднено положение. Тъй, че препоръката ми е да, да направим всичко възможно така че те да разберат какви са последиците за бюджета от, от тяхното предложение. Също така, перата в бюджета не са много ясно формулирани. Естествено, че ни трябват инвестиции, трябват ни инвестиции за социални области, като безработицата при младежите, но инвестиции са необходими и за изследователска дейност. не бива да допускаме да, да оставяме неплатени сметки за децата си, които те да трябва да плащат. Трябва да осигурим европейските проекти. Стратегическите европейски проекти е, трябва да се финансират. И трябва да е ясно къде са нашите приоритети на нас като парламент. Госпожа Ниряда. Благодаря. И аз е, благодаря на докладчика. Подкрепям е, позицията за пилотните проекти мисля, че поетите ангажименти трябва да се обслужват. Имаше ангажимент за инвестиции, бе поет такъв. И, и, и също имаше ангажимент да не се затягат допълнително а, коланите. Трябват инвестиции, за да се възстанови тая економика. И това е нещото, на което трябва да настояваме по време на целия си мандат. Това е много важно, особено за онези от нас, които са в периферията на Европа. Това е което се каза за намаляването на числеността на личния състав. Аз съм носител на ирландски език. А в Европейския съюз няма превод на, на ирландски език, дори на пленарни заседания, което, което ме огорчава. По-скоро бих настоявала да се увеличи числеността на състава, а не да се намалява. Си, мадам. Месье Воган. Благодаря. Господин Волан. Благодаря, господин председател. Говори се е, много за, за е, поети задължения. Естествено, че те са важни, но, но основният въпрос, е, който вълнува съвета, са плащанията. И това е нещо, което стана ясно, ясно през последните години. Съвета не иска да, да отделя средства за плащания за поети задължения. 3,3 е увеличението а, към европейския а, бюджет за, за плащанията. Само, че ние естествено поради коригиращите бюджети трябва да вземем предвид различни, различни сметки и цифри. Миналата година комисията каза, че 23 милиона евро са, са не, неизплатените плащания. И, и, и трябва, да, трябва да се занимаем сериозно с това въпрос. Комисията посочва проблемите, но никой не ги разрешава. Трябват ни обаче примери. Трябват ни, доказат, трябват ни примери на успешни проекти от стопанския сектор, от е, академичните среди. Трябва да видим до какво водят е, забавенията в плащанията – да, съвета казва, че няма средства. Но като покажем до какво води това, е, не на временното изплащане, може би ще се вслушат в нас. Та това е което трябва да поискаме от комисията. Е, реални данни за това до какво водят отлаганията и, и какво ги причинява. Благодаря, господин Декреско. Благодаря, господин председател. И аз благодаря на докладчика за, за, за, за ясното и конкретно представяне на положението с бюджета. Проекто бюджета не, не почива на ясна стратегия. Няма стратегически цели по всяко перо, което означава, че, че всъщност не се поемат ангажименти по тия пера. Да, знам, ние получаваме отчетите на агенциите, но не знаем, но не знаем какво става с средствата, които оползотворяват агенциите. Дали, дали средствата са достатъчни и дали се разходват ефективно. Гласуваме бюджет за 2015 година, без обаче тук при нас да е комисарят, ресорният комисар. Сега аз знам, че комисаря няма чак, чак такава политическа власт, но, но виждам, как, виждам как се правят изменения от страна на съвета, без, без да се прави връзка с действителността. Въвеждат се съкръщения, без да се, без да се отчитат послед, последиците. Сега по отношение на пилотните проекти, Има един проект за достъп до, до здравеопазване с оценка а, категория А. Става въпрос за селските райони. И по него, и по някои, някои подобни проекти има, има сериозно забавяне в плащанията, но това, което се получава е, че сходни проекти получават различни, различни оценки. Трябва да се следват единни критерии. Трябва да се приемат всички проекти, които получават оценка А. И чак тогава, тогава да се гледат, да се гледат всички останали проекти, но трябва да се дава приоритет на, на проектите, които получават подкрепата на бюджетната комисия на парламента. Следващия оратор. Благодаря, уважаеми колеги. Най-напред няколко забележки <clears throat> към бюджета на комисията. А това е всъщност същата процедура, която се повтаря всяка година. Проблемът е, че имаме повече задължения от плащания. Това е проблем от години. Но проблемът се замита под килима. И за съжаление, същия конструкт се повтаря при многогодишната финансова рамка. Ако това е... Дали това е разумно в дългосрочна перспектива, аз се съмнявам. Явно, голяма част от проектите няма да може да се случи. Странно е по този начин да се съставя един бюджет. По принцип, аз планирам нещо, което искам да функционира, искам да бъде е, финансирано и тогава е, планирам бюджета. А какво се получава? Получава се, че сега имаме 24 милиарда увеличени задължения и тези задължения непрекъснато се увеличават. Има сметки, които не са заплатени от предишни бюджети. И всяка година увеличаването продължава. Това е един феномен, с който трябва да се справим. Трябва да видим каква е правната основа, дали тя ни позволява да позволява да приемаме един съвет, един конструкт, който ни предлага съвета, конструкт, който почива на такава правна основа. Ние нямаме право, като Европейски съюз, да правим задължения и да не плащаме сметки. Колегата е абсолютно прав когато казва, че имаме задължение, че сме задължили общините да плащат в рамките на 30 дена. А как ще се аргументира тогава съвета, когато той не иска да плаща и то повече от 30 дена? Ако ако и, комуните си, ако и общините си позволяват да закъсняват така с плащанията, нещата в Европа просто много ще се объркат. Според мен се заплитаме в още по-големи проблеми, които ще нарастват през следващите години. Освен това, много съкръщения имаме в областта на изследванията. Не би трябвало това да е така, защото без изследвания, без наука няма бъдеще за много области, включително и за економиката. Нашата конкурентоспособност ще бъде накърнена и водещата роля, която Европа има в някои области, ще бъде поета от други части на света. Ще имаме трудности и с економиката си. Сега няколко забележки за проекта в бюджета на парламента. Него също трябва да приемем. При бюджета на парламента, госпожо председател казва, госпо, госпожо казва председателят, а за отделните раздели ще говорим в последствие. Добре, в такъв случай искам да кажа нещо за пилотните проекти. За пилотните проекти наистина трябва да оставим само проектите с а, квалифицирани като А, но квалификацията от страна на комисията за мен е проблематична. Ако комисията е подпомогнала при, при изработване на даден пилотен проект или пък даден депутат е, е подготвил проекта, тогава той получава е, категория А. В противен случай бива категоризиран проекта като Б и С. Важно е да, си, да знаем какви са нашите приоритети, да ги оточним и да е, работим заедно с комисията, защото имаше колеги от други комисии с чудесни идеи за пилотни проекти, с много аргументирани проекти, които не успяха да се наложат, просто защото комисията не ги подкрепи. И сега за пети път а, повтарям, а, това е проблем. Бих искала да си пожелая да се съсредоточаваме повече върху съдържанието на пилотните проекти. Благодаря. Господин Теланор. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчицата за чудесната работа. Мисля, че много неща бяха правилно очертани. Искам да допълня. В Европейския парламент не може да се държим сякаш нищо не се е случило по отношение на бюджет 2015. 15. Ще имаме нова комисия, ще имаме нов парламент. Ето защо трябва ни повече, по, една нова линия на поведение в Европа. Нова линия, с която може, надявам се, да излезем от кризата. Предизборната борба ни даде възможност да се свържем с гражданите. Те ни зададоха въпроси по отношение на действеността на Европа и мисля, че като институция избрана от гражданите, да чуем нашите избиратели и да защитим техните интереси. Зная, че структурните фондове са важни за регионите. Структурните фондове са единствения лост, единственият лост, който има Европа на разположение за регионите. Но когато регионите поемат задължения и искат да финансират дадени проекти и не могат да плащат, защото Европа не плаща, тогава имаме огромен проблем. Проблем за, с имиджа на Европа и достоверността на Европа. Моят регион трябваше да плати предварително, за да може бенефициерите да си получат парите, но това не е задачата на регионите. Това не е и задачата на, европейска, на дадена европейска банка. Банките знаят за нашата ситуация. Затова мисля, че трябва да се обединим около общи проекти, проекти, в които да защитим идентичната си пред трети страни. И тук става дума за областите наука, изследвания и суровини. Ако не предприемем нищо, други страни ще ни задминат включително и трети страни, които са много активни в тези области. Сигурен съм, че трябва да обединим усилия, защото кризата няма да се реши, ако всеки се бори, всяка държава членка се бори по-отделно с нея. Имаме нужда от общо решение. Европейския парламент трябва да играе ключова роля тук – представителите на гражданите трябва да говорят с ясен, категоричен глас. Нашата позиция трябва да е ясна, конкретна и понякога трябва да се отграничим от съвета и да кажем до тук, а, защото гражданите очакват нещо друго от Европа. Гражданите гледат ни гледат, гледат пък какво прави парламента. Всъщност целият свят ни гледа и очаква да какво ще направи Европа по отношение на мира, на Близки изток, на Украина, на, на хуманитарната помощ. И мисля, че от тази перспектива Европа трябва наистина да обедини своите усилия и да стане по-активна. Затварянето на руските граници за е, селско-стопански продукти трябва да ни накара да си помислим какво да правим в бъдеще. Ясно е, че сегашната ситуация е много трудна, много сложна, но е, хуманитарната помощ, помощ не бива да закъснява. Това е наша задача. Благодаря. Господин Олбрехт. Uh, Благодаря, господин председател. Днес водим двояк дебат, както винаги става, когато се говори за годишните бюджети. Първата част е техническа, специализирана. Поемаме ангажименти, предлагаме действия по разкриване на нови проекти и след това се оказва, че нямаме пари да покрием тия ангажименти. И, и това е техническия въпрос, който трябва да разрешим. Защото всеки знае, че нямаме достатъчно а, а, средства. Нямаме пари. Впечатлението, с което човек остава, е, че някой го планира с надеждата, че, че няма да се свърши тая работа. Точно така изглеждаме, като приемаме такива, такива бюджети. Приемаме бюджети, които, които очакваме или се надяваме да са неефективни. Че плащанията ще се отлагат. Извинявайте много, ама това не е, не е приемливо. В крайна сметка обаче нещата сработват и то по-ефективно, отколкото в миналото. Все повече и повече са исканията за плащане, а те трябва да се, те трябва да се покриват. Не можем просто да отлагаме е, постоянно проблемите е, е, за следващата година с надеждата, че някой друг ще реши тия проблеми. Сега, политическото измерение на, на, на въпроса е съвсем различно. Аз съм съгласен с колегите от Логическото, Логическата позиция на евроскептиците е да се намалят а, а, и поетите ангажименти и плащанията. Само, че проблема е, че ние не сме съгласни с вас. Ние, ние сме за Европа. Ние предлагаме по-голям бюджет за една по-голяма Европа. А вие искате по-малък бюджет за по-малка Европа. Ето това е политическия проблем. И трябва да се стигне до рационално решение. И моля да не забравяте, че стратегията за 2020 година е изготвена от Европейския съвет, а не от Европейския парламент. Тогава ние, парламентът, попитахме колко ще струва тая стратегия за 2020. И имаше ориентировачни разходи. ние казахме, че нямаме пари за, за такива ангажименти. Но Европейския съвет при все това прие стратегията 2020 година със съответната програма. Така че всичките държави членки, както положително настроените, така и евроскептично настроените, приеха това. И сега какво правим, когато няма средства за това? Ще урежем целите, ще урежем Европейския съюз. Ние казваме не, вие казвате да. Но това не е, това не е технически проблем, това не е експертен проблем, това е политически въпрос. Имаме N плюс 3, имаме, плюс 3, имаме резерв за изпълнение. Само, че постоянно отлагаме, отлагаме плащанията с надеждата, че някой друг ще свърши работата. И е, въпросът е много сложен. И трябва, трябва да, да го разглеждаме в е, контекста на а, е, многогодишната финансова рамка и на целия Европейски съюз. Благодаря ви. Многогодишната финансова рамка, имам предвиж, е, предишната, беше изготвена с а, е, едно а, е, разминаване между нивото на задълженията и а, плащанията. И а, всъщност а, това не даде резултат, защото става дума, че нямаше средства за конкретизиране на проектите. Добрата новина днес е, че проектите вече добиват очертания и може би трябва да си извадим някои полуки и да има по-добро съответствие между нивото на задълженията и нивото на плащанията. Политиката винаги има тенденции към оптимизъм. Ако някой не е оптимист, няма смисъл да става политик, но все пак става дума за добрата мярка – Комисията би могла, може би, да ни увери е, предвид е, графика с ангажиментите, е, как ще могат да се съгласуват тези операции и също така как да се запази добрият имидж на Европейския съюз предвид на растежа защото ако Европа не извърши своите плащания, тя няма да бъде на нивото на своите задължения. Но преди да чуем госпожа Калвино, господин Зани желая думата. Моля intervento prima probabilmente nella confusione di alzata di mano non è, non è stato preso. Da. Аз и по-рано исках да се изкажа, но сигурно не сте, не сте ме видели, но сега накратко ще се изкажа, защото вече много важни неща се казаха. Благодаря на докладчика за, за изчерпателното изложение на, на доклада. На пръв поглед, човек може да си помисли, че е разбираема позицията на съвета – Европейския съюз призовава държавите членки за, за, за финансова дисциплина, за намаляване на бюджетите, за рационализиране на плащанията, така че изглежда логично и европейския бюджет да, да се движи в същата посока. Ако обаче човек се вгледа по-внимателно в предложението на съвета, ще, ще излязат много, много противоречия. Предлагат се линейни а, намаления на бюджета, без да се обяснява какво ще е въздействието на тези съкръщения спрямо приоритетите. Та, аз също мисля, че трябва много, много сериозно да, да подходим към този въпрос. В същото време обаче европейския бюджет а, трябва да, се, е, да бъде съсредоточен върху приоритетите, които са които са прияти от Европейския парламент в този му мандат. И също трябва да съответства и на приоритетите на комисията и на държавите членки. Трябва да, да, да бъде съсредоточен бюджетът върху тези политики, които са, които са прияти като приоритетни. Заетост и по-специално борбата с младежката безработица, подкрепа на малките и средните предприятия и промишлеността изобщо, изследователската дейност – изследователската дейност е основата на всичко останало. Без изследователска дейност няма как, как, как, да се постигне растеж и развитие. Що се отнася до предложението за, на, за съкръщения на, на плащанията, това е направо срамно и изключително недълновидно от страна на, на съвета. Както каза колегата социалист, не е ясно какво, е, какво ще е въздействието на, на тия недостатъчни плащания? Всяка година фалират някакви фирми. У нас, в Италия, е, това е особено изострен проблем. Фирмите фалират не защото не могат да осигурят а, е, качествени услуги, не защото се управляват а, е, лошо, защото не получават заплащане за услугите, които предоставят. Това е неприемливо. И, и това несъответствие между плащане и поети ангажименти е, е, е, трябва, да се, трябва да се намали, трябва да се отстрани. Мисля, че, че е, позицията ни по предложението на съвета трябва да бъде е, много ясна. Трябва съвета да разбере е, какво е въздействието върху економиката на, на това, което те предлагат. Благодаря. Давам думата на госпожа Калвино от комисията. Много ви моля, бъдете кратка, защото имаме доста наситен дневен ред. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега някои общи бележки по това, което се говори днес. И след това по, по, по конкретни въпроси ще се споря. Първо, комисията, комисията споделя загрижеността на, на, на парламента по отношение на предложението на съвета за бюджета за 2015 година. Също така сме напълно съгласни с някои от бележките, които чухме за, за противоречията между политическите ангажименти и, и това, което предлага като бюджет съвета. Даваме приоритет на онези инициативи, които водят до растеж и създаване на работни места, но на практика, на практика, раздел 1А и се оказва от отрицателен, негативен приоритет. Така че сме напълно съгласни с това, което чухме от вас днес. Второ, и аз искам да подчертая а, значението на някои от другите неща, които вие днес изтъкнахте има задължение да се осигурят средства за плащания, които да покрият поетите ангажименти от миналото. Това са ангажименти, които са поети от съвета, от парламента, от европейските институции. И договора много ясно казва в член 323, че парламента, съвета и комисията гарантират финансови средства за изпълнение на правните задължения на Европейския съюз – спрямо трети страни. Така че има, има а, а, правно задължение, залегнало в договора. И е много важно да се подчертая, че става въпрос а, за задължения от минали периоди. И, и това не е, не е само експертен проблем, както вие казахте ако има а, а, разнобой в ангажиментите и, и, и плащанията, да намалим, да намалим а, плащанията. Ние не можем да не обслужваме стари ангажименти. Те са по, те са по програми, които са съгласувани и прияти. Без тях няма да се изпълнят политическите приоритети, самите политики. Това са политики, които са прияти. И така че не става въпрос тук само за, за експертен проблем. Това не е просто числено несъответствие, което трябва да по някакъв начин да се, да се намали или да се попълни. Трето. Много е важно да, да се почертая още веднъж, че е, винаги, когато се опитваме да постигнем реалистични маржове, а, ние просто излизаме с коригиращи бюджети. Ако нямаме достатъчно средства, предлагаме корекции в, бюджет, в бюджета. И е, за гражданите е, изглежда, че Европейския съюз постоянно поглъща все повече и повече средства. А ние трябва да обясняваме, че е, тия средства са необходими, за да се обслужат задължения, които са прияти на, политически, е, на политическо ниво. Сега по отношение по някои от някои въпросите, които казахте. Сега, а, Две трети от това, за което говорите, е, говорихте, е, е в рамките на кохезионната политика. Много е трудно да се предвиди от сега, защото то зависи от досегашното сегашното изпълнение. Има, има продължаващо до 2013 година увеличение в, в задълженията. И разликите там могат да се овладеят, ако се изпълни изцяло многодишната финансова рамка и се оползатворят всичките маржове, които се предвиждат в рамката. Затова комисията настоява, че не е необходимо да се, да се, да се въвеждат корекции за плащания по бюджетни кредити за 2015 година. По отношение на пилотните проекти сега. Някои от бележките, които чухме за позицията на комисията, ме, ме очудиха. Ние до сега доста ползотворно си сътрудничим с парламента по този въпрос. Правяме всичко възможно да осигурим изпълнение на тези е, проекти, е, но да, факт е това, което посочи е, и докладчика, много е затегнат бюджета. Сега, какво е, какво е на съответствието там а, при плащанията? Много от вас изтъкнаха едно а и едно 4 раздели. Много явен пример за това е следователската дейност. Няколко от вас изтъкнаха това. Има намаление в програмата FP 7, това означава, че някои, че някои от плащанията ще се забавят и че лихвата за тези закъснения ще се пренесе за следващия бюджет. Така че въздействието е много ясно. То е свързано с изплащането на стари поети ангажименти от предходни е, периоди. Другото измерение, другото измерение, което не бива да изпускаме от е, поглед е задълбочаващата се е, криза около Европейския съюз, в съседните страни. Тъй, че да, и тук противоречието е съвсем явно и, и последиците са измерими. Благодаря. Е, кой желая да вземе думата? Давам ви думата сега на вас. Виждам, че желаете да я вземете. Благодаря, господин председател. Моите познания за европейския бюджет са все още не толкова задълбочени. Искам да направя някои коментари в тази връзка. Тройката настоява пред включени в програмата да покрият дълговете си. От друга страна, Европейския съюз изцяло се задоволява с факта, че не е, изплатените суми се увеличават всяка година. Освен това, не се спазва това, което е решено в финансовата рамка. Съветът съкръщава още 5 е, милиона и накрая господата проявяват възмущение, но само що се отнася до втората част. Съществува консенсус по това ресурсите да съответстват на плащанията. В е, ситуация на социални проблеми, на която сме свидетели, този въпрос трябва да се уреди. Благодаря. Този дебат беше наистина много богат е, и изказванията наистина бяха много е, насочени към е, конкретните проблеми. Проблемът с задълженията с дълга наистина си остава. Това е един доста коварен дълг и това не съответства на духа на договора. Там се казва, че Европейския съюз не би трябвало да поема големи дългове, обаче реалността показва обратното. И държавите трябва да конкретизират своите проекти да изискват ангажиментите на висотата на това, което се е, предвижда, е, да е, престанат с големите маржове в многогодишната рамка. Тя обаче не създава много големи проблеми когато се знае, че има много големи колебания в економическото развитие, виждаме, че Европа трябва да намери средствата да бъде е, на висотата на конюнктурата, т.е. да се съобразява с нея. И за тази цел трябва да се е, спазва това изискване. Благодаря много на основния докладчик. Ние ще подготвим, ще се подготвим за една доста деликатна конфронтация с е, съвета и с комисията. Давам думата на госпожа Робял да приключи дебата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми оказвате това доверие. Това е работа, която няма да извърша сама като докладчик. Вместо това ще се опитам да намеря консенсус по отношение на становището на парламента. Повечето членове на парламента, които се изказаха, са единни по анализа на ситуацията, обаче абсолютно не сме единни по това какви решения трябва да предложим. Тук е, искам да взема отношение основно към казаното от господин Олбрехт. От изказването му става ясно, че проевропейски настроените политически групи не се отнасят към бюджета по начина, по който се отнасят евроскептиците. Бюджетът всъщност изразява нашите политически представи за Европейския съюз. Ние, проевропейски настроените, виждаме, че е, може да се направи прогрес в този е, проект. По отношение на бюджета, т.е. чисто бюджетно е по-добре да се работи по общи проекти е, с общ бюджет, вместо всеки да има свой отделен бюджет, поради което е, при бюджета ще трябва да си помислим кои области наистина предлагат е, европейска добавена стойност, защото иначе възниква въпросът за какво служи европейския бюджет, е, след като искаме да правим съкръщения в него и смятаме, че той не носи добавена стойност. Но ако ние сме истински е, проевропейски настроени, е, това означава, че трябва да се увеличат е, бюджетните средства не заради самото увеличаване, а да се подобри бъдещето на Европейския съюз, изпълнението на програмите и да се даде възможност на държавите членки да направят економии на средства. Тоест всичко зависи от политическата ни представа за Европейския съюз. Това определя и нашите становища. Много ми хареса това, което каза представителката на Европейската комисия. Тя беше много ясна в позициите си, в поднасянето на определена информация, която ще бъде много полезна за нашата работа. Помощта, която предоставя Комисията на Европейския парламент е основополагаща. Тя е много важна предвид на воденето на преговорите с съвета по отношение на финансовото състояние и проблемите свързани с него. Задълженията трябва да се спазват. Да, аз мисля, че е, тук трябва да се прави разлика между задълженията, които вече сме поели, програми, които вече се е, изпълняват или са изпълнени и трябва да се заплащат средствата по тях. Всъщност това вече не е задължение, това е факт. Ние трябва да извършим плащания и това беше казано от някои е, депутати. Има региони, градове, които участват в регионални програми и сега на тях трябва да им бъдат възстановени средствата. Има много задължения, които проистичат от финансовата рамка, от последния мандат и трябва да продължим е, тази рамка, независимо дали ни харесва или не. Трябва да спазваме програмното планиране, да работим също с Европейската комисия. Знае се, че тя разполага с график, с финансов план, който трябва да се спазва. Тоест, не може да се поставя под въпрос намаляването на задълженията, просто защото те съществуват. В началото на мандата има малко разнобай между плащанията и задълженията. Беше ми казано да не се грижим за плащанията, да се концентрираме върху задълженията. Интересно беше, че дискуцията за плащанията всъщност мутира в основен дебат, когато става дума за подобряване на програмите, по които работим. И тук може да се подобрят някои инвестиции, които смятаме за стратегически за бъдещето. 90% от ежедневната ни работа е да осигуряваме плащанията. И мисля, че това е много голям процент. Независимо от това, дали позицията е проевропейска или не толкова, аз ще се опитам като докладчик да намеря общо становище, да го представя пред съвета, за да можем наистина да заемем добра позиция в тези преговори. Ще работя по измененията, които ще постъпят от различните комисии и от политическите групи следващата седмица. Предвиждат се заседания на координаторите, също така и неформални заседания с различните говорители на отделните политически групи и там аз ще се опитам да изработим общо становище. Благодаря. Госпожа Халмайер, вие желаете ли да представите вашата оценка за другите раздели? И времето ни е ограничено. Е, искам да благодаря е, предварително на преводачите и да ги попитам дали бихме работили до 12.40. Е, също така имаме и предвидена точка в програмата за на Европейската инвестиционна банка във връзка с инвестициите и облигациите. Госпожа Холмар. Уважаеми колеги, <clears throat> за Европейския парламент бюджета след две седмици ще получим писмо за коригиращ бюджет и тогава е разумно да говорим за бюджета на парламента. Днес няма смисъл, защото нямаме информация. На второ място, това, което е, говорихме за бюджета, за комисията, се отнася и за другите раздели. Имам два проблема тук при другите раздели. И е, тук имаме проблем. Проблема с Европейската сметна палата. Е, там имаме нов адвокат, нов колега. без желание на съвета, но в последствие съвета увеличи ставката за плащане, обаче не се предвид, че сметната палата има 99% заетост. Значи, ако погледнем и увеличим а, местата в сметната палата, то това означава, че местата няма да могат да бъдат заети и случаите, които в момента, случаите в които хората чакат до 48 месеца тяхното досие да бъде третирано, ще трябва да чакат още повече. Имаме вече първото първия иск за 13 милиона щети на едно предприятие за нанесени щети от Европейския съюз. Има още четири жалби, е, в които става дума за милиарди. Това означава, че след като съдът се е споразумял да е, да изпрати допълнителни съдии в Сметната палата, но въпреки това от половин година не могаше да се споразуме от кои страни да са тези съдии, а то вследствие на това 28 страни чакат техните дела да бъдат гледани. Много е важно този проблем да се реши много е важно да се вземе решение за разпределение на съдиите по, по страни. Това може да много да накани нашия бюджет и неговото съставяне. Ето защо искам да помоля нашата комисия да се свържем, да подкрепим да отново да преосмислим предложението от съвета и от комисията. Би било хубаво, ако тези предложения, които се отнасят до бюджета, да бъдат преразгледани и някои от тях оттеглени. Защото ако фирмите <clears throat> получат, ако техните дела бъдат одобрени и те спечелят делата, то тогава Европейския съюз ще трябва да плати и тези пари ще са от нашия бюджет. А, затова ние сме винаги губищата страна. Не разбирам защо комисията и съвета действат по този начин. Аз не го разбирам. В крайна сметка, правилата трябва да се е, приемат и прилагат разумно за всички засегнати страни. Ето защо предлагам да направим предложение за изменение, за да подкрепим Сметната палата и за да подкрепим Съда на Европейския съюз в неговите искания, защото това, което той иска е минимално. На второ място, външната служба – тук също имаме проблеми. Имам чувството, че съветът иска тази служба да се закрие, да не съществува повече. Не мога да разбера защо е, Европейската служба получи одобрение от начало от съвета. Е, съвета подкрепи финансирането на службата, след това следващата година се оттегли от обещанията си това, което в крайна сметка външната служба получи като оборудване с компютри бяха много стари компютри и само някои много ограничени неща а, могат да се видят в а, YouTube много ограничени действия на Кетрин Аштън бяха заснети с тази апаратура. Това са а, много, много стари програми. Всеки хек, хекер може да хакне тези програми. Това са някъде програми от 89-та година. А, така всеки в общи линии може да се включи в тези програми и да следи действията на външната служба. А, не разбирам защо съветът не иска да подкрепи външната служба в това отношение. Това са ам, а, отношение между съвета и комисията като в детската градина. Аз съм малко саркастична в момента, но а, би трябвало да имаме малко човешки здрав разум. А няма да се спирам на другите раздели, това са основните акценти. Сега по отношение на Комитета на регионите и на економически и социален комитет е, по отношение на тях ще се опитаме да намерим баланс. Имаме служби, които работят заедно, т.е. служби на тези институции и съвета. А, но това са въпроси, които в бъдеще също ще се дискутират, така че ще приключа до тук. Благодаря. Трудно ми е сега да открия дебата, който би трябвало да открия, тъй като става дума са проектните облигации. Може би няма някакви неотложни въпроси в тази тема. Благодаря, госпожо, че ми давате толкова сведения във връзка с Европейския съд. а Единия пазар, за него мога да кажа, че там има лоялна конкуренция е, има е, всъщност достатъчен брой месеци е, във връзка с оценката на конкурентоспособността. Това е всъщност не особено голям срок и всъщност нашия единен пазар като че ли не функционира добре, което се отразява върху растежа и върху заетостта. И всъщност глобите, които трябва да влязат в наказанията, в санкциите в бюджета, те няма да влязат. И аз аз мисля, че ако можете да поемете инициативата, за да разтърсите съвета и комисията, аз мога само да ви окоръжа в тази инициатива. Комисията желая да отговори. Наистина 48 месеца това е скандално дълъг срок да направите тази оценка. Аз не съм 100% съгласна с вашия, комеса, с вашия коментар. По отношение на, на това, което казахте за съда на Европейския съюз. Подхода на Европейската комисия не е да, да наказва и да намалява, да намалява средствата за службата за външна дейност или съда. Напротив, взехме предвид становището на генералния адвокат. Вярно е обаче, че се опитваме цялостно да прилагаме намаляването на 5% на числеността на личния състав. Това е, това е намаление, което въжи за всички институции. Както знаете, че Европейската комисия първа намали човешкия си ресурс, за да даде пример. И се опитваме да прилагаме същия аршин спрямо останалите институции. Вие споменахте две институции, които, които имат по-скоро увеличение, отколкото Колкото намаление. Но, но ние не, не, не мерим различно различните институции. Опитваме се е, последователно да оценяваме всички. Благодаря ви. като че ли всички е, вървят в една посока, но това може да доведе до една доста конфузна ситуация. Сега, Госпожо Холмар, Всъщност това, което вие казахте като встъпление, може да се тълкува и като заключение на дебата от тази сутрин. А сега вече нека да се спрем на облигациите за проекти. Нашият предишен докладчик е Йоран Фарм е тук, така че е, давам думата директно на представителя на комисията и на Европейската инвестиционна банка Джорджио Тирион Касони е, който отговаря за това в е, дирекция ЕКОФИН в комисията и Найк Дженет, директор на Европейската инвестиционна банка за новите продукти и специализираните транзакции. Господа, давам ви думата. Uh, Господин председател, благодаря за това, че поканихте комисията да представи този доклад. Нека започна с представенето. Нямаме много време. Аз ще се опитам да бъда много бърз и кратък. Общия контекст, къде се намираме в момента. Европейският съюз беше много активен в преодоляване на националната фрагментация и на финансовите канали, които да стигат по-добре и по-добре да подкрепят реалната економика. Става дума за укрепване и на вътрешния пазар, но нещо трябва да се направи. През март 2014 година комисията излезе с съобщение за финансиране на определени мерки. Шири се усещането, че има още какво да се направи по отношение на търсенето. Председателят Юнкер каза, че ще мобилизира 300 милиарда евро, но нямаме подробности за тази инициатива. В същия смисъл мога да кажа, че по подобен начин има призив за увеличаване на инвестициите от Г7. Комисията участва в няколко групи на това равнище. Основният акцент тук е да се възстанови правилното използване на проектните на проектните облигации. Фокусът днес пада върху инфраструктурата. Нека да ви напомня какво, на какво се основава идеята за проектните облигации. Ние Започнахме с инвестиции в инфраструктурата, защото там имаше голяма нужда. Е, това са инфраструктури, свързани с е, механизма за свързване на Европа, е, мрежите, трансграничните мрежи. Бюджетите на държавите членки е ограничен в това отношение, ето защо имахме нужда от инвестиции от частния сектор за тази инфраструктура. Инициативата за проектните облигации бе създадена през юли през 2012 година благодарение на подкрепата на парламента. Тя влезе в сила през ноември 2012 година. Имаше няколко е, проекта, които започнаха през 2013 година. Имаше доклад на комисията през 2013 година. Имаше междинно оценяване, което се случи да, това лято. То е публикувано на нашата интернетна страница. От тази година ние изготвяме доклади по проектните облигации и по съпътстващите финансови инструменти. Тези доклади са представени на парламента. Последният доклад е точно в момента завършен. Проектните облигации почиват на идеята, на идеята да подкрепят капиталния пазар, тъй като банковото финансиране е проблем, дългосрочни кредити са проблем и същото се отнася за застрахователните компании и други финансови институти. Ние се опитахме да насочим инвестициите от тези институции именно в проектните облигации. Става дума за дългосрочни инвестиции, за дългосрочни активи. Има голям интерес от финансовите институти от, към, проект, към проектните облигации. До момента приключихме пет проекта Те са свързани с европейския бюджет. Бюджетът общо е 213 милиона. Бюджетът трябва да бъде одобрен до края на 2014 година и ще се простира до 2016 година. За първите две години през, за настоящия отчетен период – Сроковете са увеличени с две години за проектите, вследствие на което ще трябва да бъде взето решение дали тази инициатива и съответните проекти да бъдат продължени. Господин Ченеч ще се спре по-подробно с отделните проекти, подкрепени в рамките на инициативата за проектните облигации. Важно е обаче да се каже, че това е голяма помощ за европейския бюджет. По отношение на капитални разходи, говорим за около 4 милиарда. Това е много продуктивно. Вижда се, че проектните облигации се използват стриктно за увеличаване на удобството на външни инвеститори да купуват проектни облигации. Те не се използват за да покрият изцяло а, даден проект, а само за първите траншове. По отношение на финансирането от Европейската инвестиционна банка. Можем да кажем, че логиката е същата. Тя покрива също първоначалните инвестиции, първоначалните траншове на целите проекти. От 2007 година имаше намаляване на инвестициите от страна на частния сектор в инфраструктурата. Намаляването беше наполовина за периода 2007 и 2014 година. Публично-частните партньорства също намаляваха. И сега имаме около 70 милиона бюджет от 70 милиона, <clears throat> който покрива няколко проекта, които в момента се провеждат в Европа и инвестират в инфраструктурата. Използването на проектните облигации нараства като възможност за инвестиции. Провеждат се стрес тестове. Те също определят, о, налагат определени ограничения върху банките. А банките дават краткосрочни кредити в повечето случаи, а не дългосрочни. Слабото място в момента и проблемът в Европа е, че има слабо търсене от, на проекти. Проектите не са достатъчно добре подготвени. Има малко добри проекти, а пък конкуренцията на пазара е много голяма. Така че нашата препоръка е да се съсредоточим върху а, проекти, които са акредитирани, за да може пазара да се задвижи и за да може публичните, за да може властите да започнат да дадат разрешение за, продължение на, за започване и продължение на проекта. А, това са слайдове, които, с които вие разполагате. Аз няма да се спирам на тях. Като обобщение искам да кажа какво сме направили. Имаше четири <clears throat> проекта, транзакции, които са приключили. Даже и външни заинтересовани страни смятат, че проектните облигации помагат на пазара. Това са проектни облигации, които не са подкрепени от Европейската инвестиционна банка, но тя, се, но тя декларира своята подкрепа за тях, така че има интерес към този инструмент. Въпреки това, съвсем искрено искам да кажа, че може би няма да може да а, успеем да постигнем целта 5 до 7 проекта в пилотната фаза. Предизвикателствата какви са? Това са прозрачността от страна на правителствата. Е, в Европа има много различия между страните. и Има проекти, които са предвидими и стабилни, които се ползват с доверието на инвеститори и обратното има а, проекти, които будят съмнение у инвеститорите. Има и някои държави членки, които би трябвало да укрепят доверието на тръжните органи в проектните облигации и да разширят обхвата на проектните облигации не само а, така че не от, тези, от този инструмент да са обхванати високо нотираните страни, а също така и ниско нотираните. Сега, по отношение на инструмента за свързване на Европа, приключихме последващата оценка. Продължаваме инициативата с проектните облигации във всички схеми, които дават гаранции и дават възможност на оператори на пазара за електроенергия да купуват проектни облигации. Има цял комплект от инструменти, които могат да бъдат който може да бъде използван в рамките на механизма за свързване на Европа. Аз не говоря тук за техническа подкрепа, говоря за, за същността на, на комплекта от инструменти. Аз а, сега искам да дам думата на Ник Чемин, за да навлезе в подробности по проектите. Благодаря, Джорджо. Благодаря и на вас, дами и господа, за поканата да ви запознаем с актуалното състояние на инициативата за облигации за проекти. Знам, че за някои от вас това е това е съвсем нова информация, но съвсем накратко, както разбрахте, това е програма съвместна на Европейската инвестиция, с Европейската инвестиционна банка. Европейската инвестиционна банка предоставя финансиране с цел да се повиши кредитния рейтинг на, на, на облигации, които се емитират от фирми, които участват в проекти. Става въпрос за подпомагане на внедряването на, на застрахователни компании в ключови области като транспорт, енергетика и телекомуникации. Последния път, преди около 6 месеца, когато говорихме с вас по този въпрос, когато докладвахме пред вас, ви казах, че предстои подписване на втори проект в общия портфейл това е магистрала А11 в Белгия също така. Имах удоволствието да ви кажа, че е, се надявам след 6 месеца да ви запозная с още две плащания. Едната в транспорта, а другата в е, широколентовия интернет. След малко по-подробно ще, ще е, ви запозная с постигнатото през последните 6 месеца за онези от вас, които искат да се запознаят по-подробно с техническите подробности по инструмента, с удоволствие ще говоря с вас. Имаме и публикации, които, които ясно обясняват как точно действа процеса. И сега, а по-конкретно проектите, които съставят общия портфейл между банката и Европейския съюз. Първото плащане, първата транзакция – е един проект, който свързва една, е, една ветрогенераторна станция с националната електроразпределителна мрежа в Великобритания. 45 милиона са предвидените, предвидените средства от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на, на облигациите по проекта. Така се стигна до кредитен рейтинг А-, което е сериозно повишение в сравнение с, с, с това какво би положението, ако проектът беше просто излязъл на, на, на, на, на пазара. В резултат това облигациите са са оценени на 125 базови, базови а, пункта. Така че много сериозна, много, много сериозна е, е тази транзакция. Втората, която се очакваше а, е, да се, да се извърши предния път, когато говорихме, е А11 в, в Белгия. Това е първия, първия транспортен проект, който започва да се изгражда на зелено. През март тази година бе изключен договор за изпълнение 115 милиона са инвестирани в повишаване на, на кредитния рейтинг, което води до емисия а, над 500 милиона. Е, е, е, облигации в, а, на стоеност 500 милиона евро. Средствата, а, придобити от инвеститори от а, капиталовия пазар, са много сериозен източник на, на, на финансиране на изпълнението на този проект, което бе постигнато благодарение на повишения кредитен рейтинг. Сега, това лято подписахме първи от проектите в, в, в сектора на широколентовия достъп. В Франция е проекта. И подписването на този договор води до полза оползотворяване на 20 милиона европейски средства, които се осигуриха от бюджета за телекомуникации. първоначалното за, пър, за първи път се осигурява финансиране от капиталовия пазар за този сектор. Пак много, 38 милиона са инвестирани за, за, за повишаване на кредитния рейтинг. Около 190 милиона е стоеността на, на емитираните, емитираните облигации. Така че постигнахме един много атрактивен проект с разумен риск за, за частните изпълнители, за частния сектор кредитния е, е, рейтинг се повиши сериозно спрямо това е, какъв би бил той, ако всичкото финансиране бе чисто кредитно от, комерциал, от търговски банки. В края на август се, под, се даде ход на финансирането на магистрала А7 в Германия. Там е много сходно положението 86 милиона 86 милиона е инвестицията като емитираните облигации са в размер на 425 милиона евро. Пак много, много атрактивен проект. Беше сравнен тази възможност за финансиране с други альтернативи и тя бе оценена като най-благоприятна. Някой каза за стара техника. Мисля, че и ние имаме такъв проблем тук сега пред нас. Сега, какво предстои нататък през тази година? Очакваме до три нови проекта да се, да се стартира до края на 2014 година в Италия, в Ирландия, да се привлекат нови, за, те са, и двете са нови страни по инициативата и, и, и втори проект да се подеме във Франция в сектора на транспорта също така. в остатъка от пилотната фаза, която, както чухте, е до края на 2016 година трябва да се, да се, одобряват проект, да се одобрят проектите от съвета на Европейската инвестиционна банка до края на тази година. Става въпрос за около 260 милиона средства за, за емитиране на облигации, което може да, да доведе до, е, до, до емитиране на облигации в размер на 1,3 до 1,7 милиарда евро. Естествено, че това зависи от, от стоеността на, на проектите и от това какво собствено финансиране ще, ще, ще бъде осигурено за тях. Но това са, това са такава е непосредствената перспектива за сега. И накрая да кажа няколко думи за въздействието на инициативата до сега. Няма никакво съмнение, че пазарния интерес към инициативата за облигациите за проекти е много висок като източник на финансиране. Определено действа инициативата като катализатор на финансирането от капиталовите пазари. Това е нов източник на финансиране за развитието на инфраструктурата. Разширяват се източниците на средства, така че те да не са само търговски банки за пряко финансиране на, критичес... на критично важна инфраструктура. Добавената стойност е много явна в повишаването повишаването на, на кредитния рейтинг по проектите не на последно място това се дължи и на участието на Европейската инвестиционна банка като гарант и, и, и кредитор. Както казах, очакваме да постигнем целта 5 до 7 проекта в пилотната фаза. Трябва да са разнообразни секторно отношение проектите. Ясно е. Добавената стоеност вече е, оценката на инвестиционните партнери, е, партньори е много висока. Сега, може, има още какво да се желая от страна на публичния сектор. Публичният сектор е, понякога се налага да, да въвежда, да въвежда изменения в нормите си, така че проектите, така че търговете да са организирани по начин, по който а, да могат да се оползотворяват емисии на облигации, но, но се надяваме след 6 месеца да, да ви съобщим още повече добри новини за тази инициатива. Благодаря. Благодаря за толкова ясно направените презентации и които дават възможност да проследим кои са лостовете на тези проекти, свързани с проектните облигации. Е, със сигурност е, има гаранция, която се предоставя от е, Европейския съюз. През първите години това върви добре, но ако се получи така, че един инвеститор не може да възвърне средствата за тези обликации, какво ще бъде въздействието върху бюджета на Европейския съюз? If, if I, if I may, uh, ще отговоря директно на въпроса. 213 милиона евро са бюджета за тези облигации. Това е капиталният принос от европейския бюджет към Европейската инвестиционна банка, за да а, действа като а, първия катализатор на, в портфолиото. Този първи лот идва от европейския бюджет, както казах, и по този начин а, Европейската инвестиционна банка може да даде кредити. А, това са облигации, това са проекти между Европейския съюз и а, Европейската инвестиционна банка. Този е, кредит се дава като а, това задължение се формулира като гаранция и ако има искам тази гаранция, то това искане отива към, се отправя към Европейската инвестиционна банка и тя трябва да го покрие. Банката трябва да вземе предвид, че портфолиото покрива целия, целия проект – и евентуални загуби се покриват от тези 213 милиона. Но а, в тези 213 милиона са най-многото възможни средства, които а, могат да се отделят от европейския бюджет. Всички останали щети би трябвало да се подкри... покрият от банката. Това е пазарен инструмент. А, крайна сметка, бюджета на Европейския съюз е възнаграден за това, че поема риск за да участва в тези проекти. В най-лошия случай в тези всички 213 милиона ще бъдат използвани, но всички останали щети, както казах, ще бъдат покрити от Европейската инвестиционна банка. Това е накратко. Остават ни е, няколко минути да е, изслушаме въпроси. Кой желая да вземе думата? Eh Никой не желая да вземе думата. Виждам, така че можем да заключим, да приключим нашето заседание. Е, получихме наистина абсолютна яснота по въпросите, които разисквахме. Виждаме какъв е потенциала, какви са лостовете, които са заложени в тези проектни облигации. Може би това е начин за опростяване на финансирането на 300 милиарда и е, по този начин, е, чрез тези презентации беше показано, че е, този механизъм може да подейства сега. Наистина трябва да се прецени много добре какъв ще бъде какво ще бъде въздействието върху европейския бюджет. Не можем да очакваме абсолютни чудеса. Сега за господин Депре. Позволете ми един кратък въпрос. Аз е, си спомня много точно, че е, представих е, всичко, що се отнася до проекта за коригираш бюджет номер 2, номер 3 и номер 4 по време на посредната среща, посредното заседание на нашата комисия през юли, аз мисля, че е, съвсем ясно поясних за какво става дума и каква е политическата стратегия, в която приехме. Е, струва ми се, че тя беше прията. Аз оставам, разбира се, на разположение на комисията, но е ясно е, че аз сега мога само да повторя това, което вече казах по време на нашето заседание през юли. И е, тъй като ни остават още две минути, е, за да приключа въпроса си, ще кажа, че е, в дискусията може да се появи една трудност, ако някой от компетентните органи решат, че излишъка за 2013 година трябва да бъде върнат е, на държавите. Ние обаче твърдим, че излишъкът от 2013 година е абсолютно ефективен, защото комисията тогава значително увеличи сумата за плащане, така че тук не става дума за излишък, ако комисията е била напълно гъвкава и е използвала този излишък за да плати е, е, фактурата, е, която й е представена, да текстът, всъщност правните текстове задължават комисията е, всяка година да, депозира, да депозира специален е, документ. Е, председателят държавите обаче не трябва да вземат претекст от тази разпоредба, за да изискват средствата от излишъците от 2013 година. Да, много точно беше казано какво трябва да се прави в стратегията, която приехме и трябва е, да се е, приеме е, коригираш бюджет 2, 3 и 4 и се получава наистина едно салдо, което можем да управляваме. Моля ви, давам ви думата. Всъщност има смисъл излишъкът от една година автоматично да бъде прехвърлен към следващата година и да не служи като източник за осигуряване на средства за държавите членки. Задавам си въпроса дали това е записано в регламента за многогодишната финансова рамка, защото тук става дума за прехвърляне на средства от една година към следващата година. Сумите са точно определени като размер. Въпросът ми е, има ли някаква възможност това да се запише някъде или не? а именно, че излишъците ще трябва да се вписват в бюджета като приходи следващата година. Аз е, искам да посоча, че е, ще получите отговор на вашия въпрос е, след това заседание, т.е. в следобеното ни заседание. Продължаваме в 15 часа.